Благодаря, отбелязахме това, което казахте. Най-напред ще гласуваме на доклад на госпожа Йотова, годишен доклад на Европейския омбудсман за против въздържали се, приема се. Поздравяваме докладчика. Следваща точка. Доклад на госпожа Анджелили за сексуалното малтретиране, сексуална експлуатация на деца и детската порнография. Предложение за директива. Първо изменение. Раздел на гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на комисия с измененията за, против, въздържали се, приема се. И сега проекто законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Очевидно се приема. Поздравления за докладчика. Следваща точка, доклад на госпожа Ламбърт за лицата от трети страни или лица без гражданство, предложение за директива, първо изменение, раздел на гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се и проекто законодателна резолюция, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. И сега проекто законодателна резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Всички са гласували, край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следваща точка. Резолюция от групата на Обединената левица и искане на становище от съда относно съместно с договорите между ЕСА и Австралия за резервационните данни на пътниците. Начало на гласуването за, против, въздържали се, очевидно се отхвърля. И сега продължаваме с гласуване на доклада на госпожа Интевелд за споразумението между ЕСЕ и Австралия по резервационните данни, проекто резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички са гласували, край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следваща точка. Предложения за резолюция за положението в Египет и Сирия и по-конкретно на християнските общности там. Господин Мауро има устно изменение. Благодаря, госпожо председател. Ще изчета текста много бързо. Съгласуване. Точка 5. Европейският съюз призовава държавите членки да се придържат към общата позиция относно износа на оръжие. Е, това е позиция съгласувана и прията и от председателя на Европейския съюз и е, от е, госпожа Кети Ештен.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 Следващата точка е гласуване по предложение за резолюция за настоящото развитие на положението в Украина. Точка 2. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Не бе ясен резултатът от гласуването. Нека направим електронна проверка по втора част на точка 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 3 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 9. Разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Точка от съображенията це латинско първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Uh, we now come to the uh, motion for Предложение за резолюция, внесена от Комисията по околна среда, заплаха за общественото здраве от антимикробна резистентност. Верният текст по точка 32 ще бъде включен в приятия текст. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Ако всички сте гласували, това е краят на гласуването. Отхвърля се. Точка 28 за, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се.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 Преминаваме към разясненията на вота. Господин Силвестрис. По доклада на госпожа Йотова.